Señorías, sobre la sesión, el primer punto del día tiene que ver con el informe. Госпожи и господа, продължаваме с следващата точка от дневния ред. Годишен доклад на Европейската Централна банка за 2010 година. Докладчик е Рамон Тремоса и Балцелс. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, написах този доклад като един либерал от Средиземноморието, нещо, което е доста рядък вид. Като либерали ние сме за фискалната дисциплина като предварително условие за по-пълна фискална интеграция в Европа. Като средиземноморски хора ние всеки ден мислим за съществуването на еврото. Лично аз имам становище, което като цяло се споделя от колегите в парламента. Без Еврота и, и без дезориентирания испански министър председател Сапатеро, Европа би била притисната в ъгъла. Затова ние трябва да помислим за това, че Европа, в Европа има твърде малко интеграция и ръководено това написах този доклад. За управлението на кризите Приветствам интервенирането на ЕЦБ през 2010 година и това лято. ЕЦБ е единствената европейска институция, която има морален и организационен капацитет да го направи. Без ЕЦБ ситуацията би била още по-зле, както тук Вернер Ланге каза миналия понеделник. Също така изразявам доклада моята загриженост за ограниченията пред интервенирането страна на ЕЦБ. Смятам, че паричната политика не може да реши всички проблеми. Също така виждаме, че ЕЦБ е изложена все по-голям риск поради преобладаването в балансовия чет на рискови активи. Особено трябва да се обърне внимание на страните, в които не се провеждат реформи, като например Испания. Мисля, че фискалната дисциплина е предварително условие за по-нататъчна фискална интеграция. Това не е нещо, което ще стане изведнъж и всяка страна има нужда от време за анализ. Но ние трябва да започнем да обсъждаме този въпрос още сега. Споделям мнението на господин Трише, а именно, че е необходим Европейския министр на финансите, който да провежда обща политика и да засили ефективността на еврото. Тази криза, която е предимно криза на задлъжнялостта, означава, че фискалната политика не е дело само на отделните държави членки. Също така подчертавам, че има нужда от Европейско министерство на финансите, което да поеме една квази фискална роля – за тази цел предлагам да се възложат повече задачи на Европейския механизъм за стабилност. Аз също така съм за еврооблигацията, ако те могат да намалят стоиността на заемането и също така могат да санкционират публичния дълг в някои страни чрез системата на сини и червени еврооблигации. Дебатът се води вече в обществото и в медиите. За това не мога да си представя доклад за ЕЦБ в парламента, който да не отчита всички избрани от мен въпроси. Що се отнася до прозрачността? Смятам, че трябва редовно да се публикуват докладите на разискванията на управителния съвет на ЕЦБ. Това се прави от много централни банки, например Федерални резерва в САЩ ние имаме нужда от подотчетност и прозрачност при процеса на вземане на решения. Иначе догадките за разликите в управителния съвет могат да ги направят по-големи, отколкото те са реално. Паричният съюз ще бъде много слаб, ако той не позволява да се публикуват протоколите от заседанията на управителния съвет на ЕЦБ. И по този начин всички различия ще се разглеждат като сблъсъци между държавите членки. Благодаря ви, колеги, за вашето внимание. Очаквам вашите предложения, които ще подобрят доклада. Благодаря ви. Eh, Благодаря ви, господин Семоса. От е НП има ли някой? Да, извинете, има. Да, господин Ман, заповядайте. Предполагам, че вие замествате господин Мичо, който е докладчик е в сянка. Е, благодаря ви. Е, НП винаги говори с удоволствие. Дали мога да си позволя да кажа, че ще говоря от името на цялата политическа група, това е друг въпрос. Точно по темата и еврооблигациите ние имаме доста различни мнения, дори и в рамките на нашата група. Аз споделям обаче становището на колегите либерали. Независимо от ширящото се недоверие. Е, вие знаете, че на федерално равнище в Германия в момента управлява една коалиция между християн, демократи и либерали. Може би за това се разбираме така добре и сега и ще успеем до изборите да спечелим и общественото доверие. Е, по отношение на фискалната дисциплина съм съгласен с нашия е, докладчик за начина по който ЕЦБ интервенира също. Федералният президент в Германия посочи, че е, тези непрекъснати интервенции на Европейската Централна банка не се радват на особено доверие, но аз съм на друго мнение. Аз смятам, че има и достатъчно подръжници на политиката на ЕЦП. Но има и нещо друго. Е, независимо от това, че ЕЦБ е независима институция, тя би трябвало да може да бъде критикувана. В случаите, в които е, нещо в политиката е неправилно, би трябвало да критикуваме Европейската централна банка. Но в, в конкретния случай не можем да се оплачим. Смятам, че ЕЦБ действително е, се справя отлично в тази изключително сложна ситуация. За размера на държавните облигации има различни становища. Господин Трише посочи в понеделник, че е, не само трябва да се е, мобилизират е, публични средства за финансиране на облигациите, но и че след това тези средства трябва да се възстановяват. Това е вече наистина важен въпрос. ЕЦБ Независимо от това, че ние критично следим действията на Европейската Централна банка, върши според мен до този момент точно това, което ние, европейските граждани, очакваме от нея. Много често Гражданите не са били особено доволни от е, решенията на централните банки в техните държави, включително и на европейско равнище от е, действията на ЕЦБ, но в крайна сметка след е, известно време установява, че то е било за тях, в тяхна полза. Въпросът е колко облигации, в как, с каква стойност трябва да бъдат закупени това е изключително сложен въпрос. Да, в Германия министра на финансите, както и холандския министр на финансите се обявиха против е, еврооблигациите, но аз не зная дали много дълго можем да поддържаме една подобна теза и позиция. И по време на разговорите с е, ЕЦБ през декември във Франкфурт на Майн, винаги сме изтъквали, че ние не можем да произвеждаме безкрайно дълго, така да се каже, капитал, с който да финансираме на еврооблигациите и да оказваме помощ на закъсалите държави. По този въпрос мисля, че съществува яснота. Важно е, че съществува тази независима институция, Европейска Централна банка. Важно е, че тя до този момент действа правилно, според мен. Но, естествено, не бива да забравяме твърде важния момент. Трябва да се упражнява демократичен контрол върху дейността на Европейската Централна банка. В случаите, в които се налагат корекции, да коригираме и отново да контролираме. Струва ми се, че принципът и подходът е, на колегата е правилен. Либералният подход се оказва много често същият, какъвто е християн-демократическият подход. Ще видим какво ще кажат колегите е, от е, другия спектър от другите ъгълчета на политическия спектър в Европейския парламент. Естествено, че в рамките на паричния диалог бихме могли да изясним някои недоразумения или някои несъответствия в нашите виждания. Като казвам паричен диалог, имам диалог, предвид диалога по валутните, по паричните въпроси. Но ще спра с това и ще изчакам да чуя изказванията и на останалите. Благодаря ви, господин Ман. И аз, като член на НФ, смятам, че това е един прекрасен доклад от един либерал от Средиземноморския регион, господин Котай. Благодаря, господин председател. Като докладчик в Сянга за социалистите и демократите, искам да благодаря на господин Тремоза за проектопредложението предложението му. След разискванията от понеделник с господин Трише, е, мисля, че днешният ни дебат е още едно потвърждение на важността на този доклад. Не в последна степен, поради това, че се провежда в момент, когато има нови трусове в еврозоната. Трябва да помислим за най-добрите механизми за преодоляване на сегашната криза. Тези механизми трябва да предвиждат намеса от страна на Европейската Централна банка. Ние вече сме свидетели на солидарност на европейско равнище. Виждаме, че Европейската Централна банка предоставя подкрепа чрез механизма за стабилност, но въпросът е дали това е най-ефикасната форма за действие. Господин Тримоза, аз считам, че сегашното положение може да се стабилизира, като се прехвърли част от националния дълг към Европа чрез еврооблигации за намаляване на общия дълг и за гарантиране на ликвидност на пазарта, ограничаване в рамките на 30% от БВП. Така ще се насърчи бюджетната дисциплина. Съгласен съм с записаното в доклада, че е необходима обща данъчна политика на европейско ниво и трябва да имаме Европейска агенция за кредитен рейтинг. Считам, че общата стратегия за данъчно облагане трябва да включва и данък върху финансовите операции, което да обесърчи спекулант, спекулантите без да засяга стопанската дейност. Що се отнася до мен, аз очаквам да имаме благотворно сътрудничество с господин Тремоза, както и с останалите колеги от нашата комисия. Благодаря. Благодаря, господин Скутер. Давам думата сега на господин Епинг. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да, по, да изкажа благодарност на докладчика за проекта предложението. Ние трябва първо да прекратим нестандартните политически мерки и има три елемента, които искам да изтъкна. Програмата за пазара на ценните книжа ЕЦБ подкопа една от основите ЕЦБ няма мандат да, се интер... да интервенира в фискалната област на държавите членки. ЕЦБ интервенира, когато започна да изкупува облигациите на затруднените държави членки. Той стана кредитор от последна инстанция, някой казва дори стана лоша рискова банка. Както президента на Германия има само протоколни функции, той каза някои важни неща за ЕЦБ. Обаче тук в Европейския парламент някои от негови политически колеги отхвърлиха неговите идеи, например, така както постъпи господин Ланге. Обаче аз мятам, че това, което каза пред президента на Германия е много важно. Това, че ЕЦБ пред приема спасителни мерки, подкопава авторитета и правомощият на ЕЦБ. Смятам, че този аспект трябва да намери необходимото място в доклада и за това ще внеса необходимите изменения. Господин Треше също така предлага да има един европейски министр на финансите, който да извършва надзор върху финансовия сектор и да представлява Европа в чужбина. Той обаче говори за тази идея като за нещо дългосрочно, а не нещо, което ще случи утре проекто доклада това, което се предлага, очевидно е предсрочно. Това е типичният рефлекс на европейските институции, когато те се стремят да решат неотложни проблеми чрез създаване на повече институции. Европейски министр на външните работи е един добър пример. Ние всички очаквахме, очаквахме, че Европа, благодарение на нея, ще говори с един глас, но това не се случи. това, което ние предвиждахме като дейност на комисията, не беше създаването на нови и нови институции. Проблемите с економическото управление в Европа не са свързани с липса на институции, а с това, че не се изпълняват правила, например. Това, че бюджетният дефицит не трябва да надвишава 3% и че бюджетният дефицит не трябва да надвишава 60%. Това бяха разпоредби от договор от Мастрихт, който заложи основите за еврото и тези правила постоянно се нарушаваха, така че не става дума за законодателството, а за изпълнението на това законодателство. И разбира се, ние видяхме, че често се предлага идеята за еврооблигации. Господин Рамосо говореше за либералите от Средиземноморието. Много скандинавски либерали също говорят за еврооблигациите. Може би трябва да говорим за либералите, които ядат масло и либералите, които ядат зехтин. Обаче има много либерали, които са срещу еврооблигациите. Така че кой е истинският либерал тук? Не подкрепям идеята за европейски ценни книжа които, както каза докладчика, могат да позволят интеграция в фискалната област на европейско ниво. Не смятам, че Европейският съюз има нужда от това. Мисля се, че има нужда от повече демократична легитимност, а когато държавите членки трябва да гарантират дълга на други държави, върху който те нямат никакъв контрол, ситуацията ще стане такава, че Европейския съюз ще има не паричен съюз, а съюз на задлъжнялостта. Не смятам, че увеличат на дълга ще реши кризата на задлъжнялостта. Това противоречи на здравия разум. Обаче, ако някои страни искат да емитират е, еврооблигации, нека да го направят. Е, Испания, Франция, Португалия, нека да го направят – това е добро начало, но те нямат право да натрапат идеята за имитиране на еврооблигации на онези държави членки, които не искат да го правят. Затова аз казвам, не трябва да има никакви еврооблигации без да има съгласие на националните парламенти или референдуми, които да легитимират включването на страни от еврозоната в схемата за еврооблигации. Благодаря ви. Е, е, Много ви благодаря господин Епинг. Господин Гигълт, мисля, че няма да съгласи с вас. След като, след като слушах различните изказвания и встъпителното изказване на Тремоза, не мога да кажа, че съм средиземноморски либерал, но не съм а, а, шовинист. А, аз съм представител на зелените от Германия. Много лесно е сега в много от държавите членки, които изглеждат малко по-добре в економически план, в сравнение с останалите страни от Европа, да твърдят, че са против еврооблигациите, против това или онова, но въпреки това аз считам, че ситуацията е много по-сериозна, за да гледаме толкова късогледо на нещата. Трябва да признаем, че има реален проблем с еврото, че има сериозен системен риск за системата и че действително искам да ви благодаря за това, че споменахте тези силни системни рискове в баланса на ЕЦБ. ЕЦБ трябва да се намеси поради липса на готовност от страна на държавите членки, на политиците да решат реалните проблеми които изпитваме в момента в еврозоната. Ето защо би било погрешно да критикуваме онези, които е, действат като спасители, а именно ЕЦБ. Именно това направиха от ЕЦБ. Те навлязоха в тази празнина. Техният първичен мандат е поддържането на стабилността на цените и стабилността на еврото. За да се гарантира това, те бяха принудени да предприемат мерки, които не бяха предварително замислени, но не са и забранени. Така че всеки, който твърди, че това е противозаконно, не отчита първичния мандат, който е заложен в договорите, сериозно. Нашият председател греши в това отношение както и колегата Епинг. Трябва да допълня, че те не купиха никакви облигации на първичните пазари, те ги закупиха на вторичния пазар а, при отстъпка. Аз а, чувам много да се говори за риска, който е реален, но от друга страна, ако економистите са прави, поне по отношение на Испания и Италия, а, трябва да кажем, че има доста голяма сегрегация на пазара и че ЕЦБ ще може да реализира печалба след като закупи облигации на вторичния пазар. Никой не говори за възможностите, които се създават по този начин. Не твърдя, че става дума за нещо, което трябва да аплодираме. Разбира се, не сме доволни, че ЕЦБ трябваше да встъпи в тази роля. Не сме доволни от този факт, но не трябва да критикуваме онези, които поеха отговорност. Съгласен съм също и с основната линия на докладчика, който казва, че поради тези рискове ние искаме държавите членки да се съгласят за една по-федерална система в еврозоната, именно защото искаме да защитим ЕЦБ от поемането на подобни отговорности. И аз тук споделям това, което пишете в доклада. Ние трябва да применим към по-голямо интегриране на политиките ни. Съгласен съм с Томас Ман, че разбира се, това трябва да стане в общностния метод. Не може да бъде нещо, което се добавя в междуправителствен дух в съвета. Не трябва да се налага на останалите европейски институции. Трябва да го кажа и като немец, защото ние изглежда създаваме нови структури на базата на срещата на върха между Германия и Франция, но те трябва да се впишат в логиката на общностния метод. Обеден съм, че докладчикът е наясно с това и тук господин Епинг е прав, че са необходими промени в договора. Това е така. Но струваме се, че е почтено да кажем, че след пулките от тази криза и след проблемите с управлението на кризата чрез провеждането на среща на върха, сега трябва да се поемат сериозни отговорности. Съм съгласен в това отношение с докладчика. Имам някои по-дребни бележки по цифрите, по източниците и прочие. Няма да ги споменавам сега, но бих искал след като аплодирахме тази обща линия, да добавя някои неща които са по-критични. Считам, че е поставено под въпрос, че ЕЦБ се цитира от тройката като действащ фактор, който налага най-много дисциплина. Страните, които сега получават средства от Европейския фонд за финансова стабилност, които изпитват проблеми, трябва да проявяват дисциплинираност, но също има и участници, които са съвсем нечувствителни към социалните въпроси. Така че въпросът е не само да има дисциплина, но като добър а, а, либерал, социал-либерал, мисля, че трябва да настояваме цената да не се поема от най-слабите, а да се разпредели по-равно и най-вече да участват частните предприемачи, тези, които спечелиха най-много. Но сега единственото, което е примахнато, е данъка върху високите доходи. И така, че нямаше голяма преразпределяща сила това, което се направи. Трябва също да кажем нещо и по въпроса за курса на еврото и за економическите последици от това. Без еврокризата, трябва да бъдем откровено, много от страните износителки ще да имат много повече проблеми. Има економически съображения да се възползваме от това предимство в по-голяма степен. И на последно място искам да подчертая, че когато говорим за паричната политика, има проблеми, свързани с създаването на частен дълг и от моя гледна точка текстът е малко предубеден по отношение на частния дълг и в малка степен се спира на въпроса откъде идва увеличаването на този частен дълг. Той се дължи най-вече на поемането на рискове, създадени от инвестиционни балони в периоди на ниски ликвени проценти, и с въвеждането на еврото и бяха поети от държавата, което доведе до висок публичен дълг. Читам, че анализа на господин Бем Епинг е едностранчив в това отношение. Много от страните, които сега имат сериозни бюджетни проблеми, нямаха такива проблеми преди. Например, Испания, Ирландия, те бяха жертва на проблеми в пазара на първичен, на частен дълг и сега те са задлъжняли. Много страни бяха в добро развитие. Например, Италия имаше по-висока експозиция, просто отнася до публичния дълг. Ние предложихме някои изменения за нови политически инструменти по паричната политика. Мисля, че има проблем. ЕЦБ гледа твърде много на инфлацията, която, на която не могат да влияят на основната инфлация, която беше близо 1% през последната година, например, с паричната политика не може да се спрят покачванията на цените на горивата и хранителните продукти. ЕЦБ имаше слаб анализ за инфлацията на цените на активите и това, разбира се, поставя основни въпроси. За да се справим с кризата, са необходими лихвени проценти, а от друга страна ние ни искаме да се получават балони на активите, затова ЕЦБ трябва да помисли за по-новаторски методи. Смятам да спра до тук. Ние ще направим предложение за допълнителни изменения. Трябва да подчертая, че що се отнася до основните европейски въпроси, мисля, че тук има широко сходство на идеите за повече економическа политика на ниво еврозона най-вече и защитата на ЕЦБ от необоснована критика и за това, че поемата рискове, които не бяха предвидени първоначално. Трябва да се намери верният отговор и той не е да се критикува необосновано ЕЦБ, а да се видят какви са институционалните последици, така както предлага и докладчика. Благодаря. Не е включен микрофон на оратора. Ναι. Λέω, διάβασα την έκθεση του συναδέλφου για την... Благодаря. Прочетох внимателно доклада на колегата за доклада на Европейската Централна банка за миналата година. Има много добри предложения. Имам из... макар и малко забележки. Но, скъпи колеги, това, което ме очуди, което ме изненада, е, са мотивите, обосновката Става дума за събития, които наскоро се случиха. А и тук какво чухме? Той каза, аз съм либерал от Средиземноморието. Не става дума за това какво мислят, че е правилно либералите от Средиземноморския регион. Не, Става дума най-вече за това какви са проблемите, най-вече в Средиземноморието, какви е, е, са проблемите свързани и с е, хармонизирания индекс на потребителските цени. Тоест не бива да свеждаме нещата единствено до една политическа формация или до определен регион на Европа. Става дума изобщо за криза на еврото, става дума за еврозоната за Европейския съюз и би трябвало да сме съвсем обективни. Да, кризата още не е отминала. Ние е, може да се каже, че сме на ръба на е, разпадането на банковата система. И така, аз съм от левицата и аз съм от Средиземноморието. За мен и за моите колеги от е, левицата целта на Европейската централна банка, съгласно нейният е, устав, е, а именно да се гарантира стабилност на цените, претърпя катастрофа. Ситуацията е катастрофална, наистина. Стана ясно, че банката не е в състояние да гарантира стабилността на паричната единица, на еврото, не може да гарантира економически растеж, не може да гарантира парична стабилност. Не. Колегата в известен смисъл също го каза. Имам предвид колегата, който говори за демократичния контрол. Водят се дискусии в последно време Медиите също публикуват много материали и информация за значението, за ролята на Европейската Централна банка. Някои е, са доволни от действията на банката, смятат, че тя допринася за стабилност. Аз смятам, че има доста поводи е, за размисъл, най-малкото. Европейската централна банка всъщност не успя да спре е, спредовете, не успя е, да осигури своевременни действия без е, да се налага, естествено, да се изменят договорите, без да се свиква междуправителствена конференция. Не, и процента на инфлацията бе доста нисък. Ако си спомняте, 1998 година имаше е, една такава е, ситуация и е, можехме да бъдем, е, така да се каже, много лаконични. Да кажем, е, имаше криза, наложи се да се изкупят държавни ценни книжа и така нататък. Но когато говорим за ЕЦБ и за действията изобщо на Централната банка на финансовия пазар, трябва да имаме предвид и действията на спекулантите, на мафията. На практика е, това, което предприе Централната банка, е, обогати спекулантите. Защото предприятите мерки не спряха инфлацията. Нещата са свързани естествено и с кризата в Великобритания и в е, САЩ. Развитието на надолу в банковия сектор на Европа също не бе спряно и забавено. Не. И ето, че в момента сме в разгара на е, може би най-голямата финансова криза в момента, в последните години. Търсят се решения, които ще минимизират щетите, но за това ще стане дума и по-късно. И така, аз се опитвам да бъда обективен по отношение на проблемите в еврозоната и задачите на ЕЦБ. Трябва да се подчертаят обаче определени проблеми, определени аспекти, които аз още при първото си изказване по темата споделих с вас. Благодаря, господин Контис. Сега ще взема думата аз и след това дам думата на още трима члена на комисията. Ще бъда много кратък. Ще се спра само на някои от направените коментари. Първо, следва да отбележим фактите. А те са следните. Самата институционална структура, създадена при започването на еврото и економическия и паричен съюз, се оказаха доста нестабилни. Това беше отбелязано още в доклада Кокс през 2005 година. Трябва да централизираме паричната политика и трябва да имаме независима централна банка. Трябва да имаме една ограничена координация в бюджетната сфера и трябва да използваме метода на отворена координация. Това са трите основни принципа. които могат да служат и за предупредителни сигнали за това, че сме тръгнали по пътя към Ада. Има още три правила. Никакви спасителни мерки, никакво неизпълнение по дълга и никакво излизане. Ние трябва да разгледаме фактите и да помислим дали имаме нужда от една нова структура. И мисля, че трябва да помислим за дисциплината и конкурентоспособността и съответните мерки. Второ, трябва да подпомогнем страните в затруднено положение, така че те да изпълняват своите задължения, защото иначе всички ще се окажат в много неблагоприятна ситуация. И трето, трябва да включим съображенията за растеж, особено сега, в сегашната ситуация. Трябва да следим какво се случва в САЩ, Европа и Япония. Така че първата линия е свързана с конкурентоспособността и дисциплината. Тук имаме пакета от 6 мерки и парламентът призовава към нови мерки, които са по-амбициозни от е, предлаганото от съвета. Смятам, че еврооблигациите за които се говори, че те ще дадат карт бланш на всички, които не могат сами да се справят с финансите си. Ще предполагат граници, над които ще се имитират национални облигации, при това при едни забранителни ставки. Господин Тремозо говореше за това, че могат да бъдат формулирани много стриктно условията за достъп до еврооблигациите. Ще има определен прак, но дори под него съответните компетентни органи могат да не разрешат достъп до еврооблигации или да наложат допълнителни разходи, ако страните не са достатъчно дисциплинирани и не отговарят на изискванията. Т.е. ще има санкции, нещо, което до сега не е съществувало. Европейския валутен фонд също така може да гарантира спазването на правилата от страна на държавите членки. Тази идея става все по-популярна, а именно, че трябва да има санкции при неправомерно използване Извинете, когато няма да се предоставят средства от Кохизионния фонд и структурните фондове, обаче какво ще правят от тези страни, които получават средства. Т.е. дали ще трябва да имаме различни правила за различни ситуации, различни страни. Затова смятам, че трябва да следваме трите линии, очертани от господин Тремозо. Трябва да мислим за една по-централизирана политика. Не можем да искаме от ЕЦБ да предприема стъпки, които не са включени в неговия мандат и трябва да мислим за растежа. Европейската инвестиционна банка има финансиране, което е около две трети от финансирането на комисията в продължение на 10 години. Тук също има възможности за предоставяне на заеми. Така че можем да помислим за нещо като плана Маршал като либерал, социален либерал от Средиземноморието и също християнин, аз съм съгласен с докладчика по тези конкретни аспекти. Може би дори съм съгласен с вас повече, отколкото с някои членове на моята собствена политическа група. Благодаря ви. Да, заповядайте, имате думата. Well, since... Тъй като всички говорят за средиземноморските либерали, аз също ще говоря като представител на това рядко съсловие. Искам да кажа, че провала на европейската архитектура включва два елемента. Първо, дългът, който беше натрупан, но по Дълбокото основание е разликата между производителността, увеличаването на производителността в страните от юга и севера. Това е, е по-сериозната причина за случилото се. Ето защо само автоматични санкции не могат е, да бъдат истинското решение за следващата евроархитектура. Необходимо са и начини за справяне с бъдещите разлики в темповете на производителност, за да се създава богатство след 10 години. Това не може да бъде така, както е било през последните 10 години. Налага се по-задълбочена економическа интеграция, не само автоматични санкции. Това е на първо място. Смелият доклад на Рамон е една много добра отправна точка. На второ място, дефлацията като начин за справяне с разликите в производителността не е много добър подход. Много трудно е за политическите системи да извършат дефлация в една страна. Това не може да бъде непосредственото решение за функционирането на еврото и за финансовата политика на Европейския съюз. На трето място, междуправителственият подход съдържа заложен в себе си морален риск, защото правителствата минават през избори и когато са в предизборна кампания, те правят всичко, което могат, за да спечелят тези избори. Междуправителственият начин означава, че правителствата имат най-различни проблеми в Европейския съюз, по които трябва да търсят компромиси и за тях е по-лесно да нарушат правилата. Нашата архитектура която се опитваме да променим, все още е твърде много междуправителствена по своя характер. Затова трябва да работим в много по-голяма степен за налагането на общностния метод. Нещо по доклада и още нещо за това, което се случи в страни с проблеми като Гърция. Първо по доклада. Европейски министр на финансите. Това е добра идея, това е един много интересен начин за изразяване на нещата. В политиката трябва да се насочи вниманието към нещо и да се предвижат нещата напред, но трябва да имаме предвид, че функцията на финансовите министри е пряко свързана с това, което правят министър-председателите. Затова знаем какво може да направи един министър на финансите, но ни трябва повече усилия, за да убедим хората какво точно имаме предвид. Тъй като в Европа ние нямаме министър-председател, какво имаме предвид под един европейски финансов министър при това положение. За Европейска агенция за кредитен рейтинг Кредитните агенции имат монопол и те свършиха доста лоша работа, но ако имаме такава агенция, е, тя не трябва да бъде субсидирана чрез е, държавни средства. Това би било смехотворно да субсидираме някой, който да казва на пазара колко добра работа вършат правителствата. Ако това се случи, Ние трябва да наблегнем а, тази агенция да дава а, ясни прогнози за, за пазара. Само тогава може да действа. Иначе само ще съществува без да върши някаква полезна работа. И на последно място, как стигнахме до тук? Аз слушах изказванията на колегата от групата на зелените за необходимостта от преразпределене, но нещата не са еднакви във всички страни. Да, в Ирландия или в Испания – Ставаше дума за инвестиционни балони, но не беше такъв случай в Гърция. Ставаше дума за а, обществени разходи, предоставени на хора, които имаха повече достъп до публични средства. Това е напълно различна ситуация в а, отделните държави. Благодаря ви. Филип Ламберт първо, по самия доклад имам две бележки. Бих искал Бих искал да бъда много откровен. Може би ние по по-дипломатичен път да го формулираме. Съвсем откровено казвам, когато Трише беше тук, той каза, че междубанковите пазари в момента не функционират. И защо поради публичния дълг. Ако решим проблема с публичния дълг, всичко ще бъде наред и междувременно ние ще предоставим допълнителна ликвидност на пазарите. Така беше, това беше линията на разсъжденията му. Когато попитахме Трише за това как ЕЦБ отчита факта, че ние имаме два физически предел от гледна точка на ресурсите, той наистина се стремеше да избегне прекия отговор на въпросите. В рамките на ЕЦБ все повече хората могат да мислят за различни сценари или да разглеждат реалността от различни ъгли. Наистина е важно да има едно такова разнообразие в мисленето не говоря за особена дисциплина, то Наистина е необходимо е да се разглеждат сложните въпроси по различен начин. Например, проблема с частния дълг е много добър пример. Като че ли частния дълг не е фактор, а ние знаем, че това е сериозен фактор. В някои страни този дълг възлиза на 200% от БВП. Мисля, че това ще подобри доклада. В точка 14 леко съм смутен от това, че вие искате ЕЦБ да разчита на рейтинговите агенции. Разбира се, никой не е съвършен, но аз не съм съгласен с това решенията на ЕЦБ да се взимат възоснова на решения на субекти от частния пазар. Аз имам доверие към капацитета за анализиране на хората от ЕЦБ в сравнение с хората от частни агенции, предвид а, историята на тяхната дейност. Мисля си, като цяло, трябва да имаме един по-разумен, по-здрав дебат за рейтинговите агенции, ако не им даваме автоматична роля в законодателството. Ако ние позволим техните рейтинги да се отчитат законодателните текстове, ако от тях ще зависят пенсионните фондове, то фактически ние казваме на всички участници на финансовия пазар, няма нужда повече да мислите, просто четете докладите на рейтинговите агенции. Затова бих се въздържал от подобни текстове в доклада. Сега към Епинг. Когато вие казахте, че ние искаме да създадем повече институции, аз съм съгласен с вас, че не трябва да създаваме една институция след друга, но когато се говориш за министър на финанси на Европа, това може да бъде председателя на Екофин. Това означава, че няма да има някаква нова институция, просто ще има една по-силна роля този, който изпълнява тези функции. Също тук беше казано, че финансовия министр не може да работи без министр-председател, но финансовия министр не може да работи без парламент. Не финансовия министр одобрява парламента. Той предлага бюджета и след това парламентът решава. И това е един много важен фактор. Сега към Деркиян, вие казахте, че еврооблигациите ще доведат до една по-интегрирана Европа. Вие сте прав и вие казахте, че някой от вас го искат, а ние не искаме. Аз не искам, че го искам. Аз смятам, че ние просто имаме нужда от това. Ако смятаме, че всеки един от нас, всяка една от нашите страни ще излезе от кризата, абсолютно без никаква дръскотинка, за разлика от всички останали, то това е много сериозно заблуждение. До края на първото три месече се очакваше, че Германия ще се справя много добре, докато цяла Европа страда. Във второто три месече стана ясно, че това не е така. Ако вие смятате, че Фландрия ще процъфтява, докато цяла Европа е зле, това е грешка економическите ни съдби са взаимно преплетени. Затова имаме нужда от повече интеграция. Не защото аз толкова обичам Брюксел. Това е родния ми град. Аз знам, че той има много недостатъци, но просто ние имаме нужда от това. Ние имаме нужда от това за собственото ни благополучие. И това не означава, че ние, ние трябва да кажем хората, трябва да обичате Европа и европейските институции, че трябва да обичате големите институции. Не, просто трябва да кажем на хората, че това е нещо, от което има нужда. Така че това беше от мен. Благодаря ви. Uh, next... Благодаря. Следващия оратор. You, Благодаря, госпожо председател. Както и моите колеги, аз считам, че доклада на Тремоза е добра оценка на ЕЦБ и гледа на ЕЦБ като институция, която като цяло е свършила добра работа. Има някои въпроси, които трябва да бъдат подчертани. Например, покачването на лихвените проценти. Ние тогава още казахме, че това е отговор на някои ястреби, отколкото е ясна оценка на проблемите, изпитвани в Европа. Така че ние не очакваме нещо по-различно. Това, което ще се случи, най-вероятно е да променим а, решението, което ще бъде малко неудобно за самата институция. Натиска на ЕЦБ срещу преструктурирането на времето беше ясно, че банките трябва да поемат част от отговорността заедно с правителствата. Сега има а, опити това да стане. Надяваме се да бъде успешен този опит. Но на времето имаше доста противоречия в разбирането за това какво трябва да се направи на съответния етап. Относно министър на финансите. Разбира се, сега ние разглеждаме въпросите на фискалната политика и в това отношение трябва да видим каква е практиката на страните, които искат да сложат таван върху дефицита или дълга чрез закони, а дори да го впишат в конституциите си, като правило. Ние трябва тук да сме много предпазливи. По принцип ние сме съгласни, че трябва да има контрол – но това е много строг начин. Смятате ли да превърнем ЕЦБ в валутен борт? Трябва да има независима фискална институция, която да следи какво правят или не правят отговорните правителства, но да поставим таван, който да е строго определен в конституциите, мисля, че това ще бъде приемка около шията ни. Относно независимостта на Европейската Централна банка, това изглежда много добре на хартия, но това е институция, която се опитва да спаси еврото и тя не може да не се политизира на практика. Съгласен съм с госпожин Магайо, че се нуждаем от нова архитектура за еврозоната – всичко казано от господин Епинг относно моралния риск, санкциите, строгите мерки, спасителните планове, всичко това е добре, ако говорихме преди 5 години, но виждаме, че те не действат сега и трябва да преосмислим архитектурата на еврозоната. Председателката благодаря. Оли Шмидт има думата. Благодаря, госпожо председател. Според мен Рамон е добър либерал и още по-добре че от Барселона, но така ли е, че важното е, че човек е добър либерал, независимо от това кой е родния му град. Мисля, че в моята страна и в други страни от еврозоната е важно да не определяте тази криза като еврокриза. Това е криза на дълга, криза на задлъжнилостта. Иначе никой няма да повярва, поне не и в моята страна, че еврото ще успее да се справи с тези проблеми. Винаги съм бил много въздържан в моите коментари, в моята страна и съм казвал, че отговорността за кризата е отговорност на отделните правителства. Това не е вина на еврото. Вината е на правителствата, които не изпълняват своите ангажименти. И ако има противоположен довод, то повярвайте ми, тогава ще имаме наистина сериозен проблем. Особено при разширяването на еврозоната. Трябва да сме много внимателни и предпазливи, когато става дума за това. Бих искал да попитам, Рамон, дали бихте могли да ми помогнете? Вие споменахте еврооблигациите, при това няколко пъти. И през последните две години еврооблигациите се спрягаха като символ за спасение на всичко. Мисля, че гласувах за това, но имах време през лято проуча въпроса по-задълбочена. Дали бихте могли да ми дадете някакви убедителни доводи, защо точно сега трябва да бъдат въведени тези еврооблигации? Ние знаем колко сложен е този въпрос. И знаем, че много хора смятат, че те ще решат сегашните ни проблеми. Защо тези страни, които имат сега тези проблеми с сегашната им система, защо те трябва да се държат така, като че ли държавният им дълг е прехвърлен на други страни. Поне това са доводите, които чувам в моята страна. Както казах, аз гласувах за това – но мисля, че трябва да сме предпазливи, когато казваме, че това е начинът да спасим Европа. Роман, ти си много умен човек, може би би могъл да ме убедиш, за да имам доводи в моята страна. Защото хората повече се слушват в доводите, които идват от Германия. За това, че това не е начинът или поне не е единствения начин да излезем от кризата и много благодаря за много интересната и вдъхновяваща дискусия и за добрия либерален доклад от Барселона. Председателят, благодаря. Рамон, отново ви давам думата. Да, само една минута, защото зная, че имаме натоварен дневен ред за днешния следобед. Господин Пинк се тръгна. Исках да му кажа, че Средиземноморскието не само произвежда Зехтин, Средиземноморието се е превърнат в толкова важен басейн, както Атлантическия океан за контейнерен превоз. Има огромен потенциал. Ние ще продължим да произвеждаме не само зехтин през 21 век. Моята позиция е лична. Не мога да говоря от името на цялата група на либералите. Знаят, че в моята група има доста депутати, които следват тази позиция. Например, председателят ни е Верковстат, който през последните години е последователен, настоявайки за повече европейска интеграция. Също Агулар има и други членове, които са скептично настроени. Например, колегата Волф Клинц – преди 6 месеца той беше и цяло против създаването на поста европейски министър-председател. Сега казва, че обмисля въпроса, еволюира неговата позиция и казва, че е отворен. Това ми харесва на страните от севера, че те са отворени, те са готови да учат, да променят позицията си, не са догматични. Това ми харесва. Зная, че в Либералната партия на Германия също има чувствителност за социалния либерализъм. С новия им лидер Йорго Кацимаркакис може би споделя това мнение. Знае, че в моята група от Холандия хората са против тази позиция, но има и партии, които са за повече европейска интеграция. Така че може да говорим за европейско ниво, има доста широка подкрепа от страна на моята група. Трябва да гледаме на тази криза като на възможност да се подобри европейската интеграция, да се модернизират по-слабо ефективните економики и управление в еврозоната, например в случая с Испания. водещата роля на северните страни, особено на Германия като водеща страна от гледна точка на население, економика, конкурентоспособност. Ние очакваме да има водещо място на Германия по решаването на тези проблеми. Хелмут Кол а, имаше такава позиция, когато а, се създаваше еврото. Ние очакваме такава лидерска роля на Германия, което ще помогне процеса. Ще предоставя някои силни аргументи за еврооблигациите, ако имаме време. Оли Рен в понеделник каза, че ще се въведат, ако се въведат такива еврооблигации, ще се настоява за фискална дисциплина във всички държави от еврозоната. Ние очакваме и от Европейската комисия един документ, предложение за еврооблигациите аз ще ви предоставя от моя страна материал по въпроса. Благодаря за вниманието. Председателката, благодаря. Крайния срок за изменение е по обяд 8 септември, на 3 октомври ще се разгледат измененията, на 11 октомври се гласува в комисията. Целта ни е в, на втората пленарна сесия през ноември да влезе в пленарна зала ако можем да се вместим в този график. Сега преминаваме към договорите за кредити за жилищни имоти, известни като ипотеки. Представенето на доклада ще бъде от Антолин Санчес Презедо. Антолин, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Аз съм испанец, няма да определям региона, но ако трябва да уточня, не съм от Средиземноморска Испания, а от Атлантическа Испания. Да. При всички положения съм от Европейския съюз. Говорим за договорите за кредити за жилищни имоти, т.е. за ипотечните кредити. Те са централният момент в моя договор. Това е изключително важна тема. Преди всичко за Комисията за вътрешния пазар, но също и за правната комисия, и за нашата комисия, така че ние ще си сътрудничим много тясно помолих е, да се видим с е, докладчиците на становищата в е, другите две комисии, за да уточним и правните, и пазарните елементи. Става дума за процедура на засилено сътрудничество с асоциирани комисии определихме компетенциите на всяка от комисиите, както и сферата на общи компетенции, на споделени компетенции. И естествено ще работим, както ви казах, в тясно взаимодействие с другите две комисии. От 2006 година има резолюция на Европейския парламент, това е доклада Гебелс. След това излезе Зелената книга на комисията. Всъщност преди това излезе Зелената книга на комисията от 2005 година, а в Бялата книга от 2007 година се очертават характеристиките на ипотечния пазар, което е много важно. В Бялата книга, освен това, е, се споделят е, важни наблюдения във връзка с е, кризата, предизвикана именно от е, ипотечните кредити, лошите ипотечни кредити в САЩ. А през 2010 година е, работата продължи и вече под формата на работен документ. И така, аз съм докладчик по тази тема, която е свързана с е, отговорното кредитиране – Уверих ви вече, че ще работя в тясно сътрудничество с докладчиците на становищата от правната комисия и комисията по вътрешния пазар. Е Още сега ще си позволя да благодаря на всички от тези, които биха се ангажирали с темата и биха подготвили и изменения Докладът е много обширен. Ще се спра на най-важните моменти. Нали, те са важни данни за ипотечните пазари. Особено важно е, е значението на тези пазари и измеренията на ипотечните е, кредити. Милиони граждани са засегнати всъщност от е, развитието на ипотечните пазари. Това е изключително важна тема не само за Европа, както знаем. <clears throat> Важно е да насърчим дългосрочните спестявания, през 2009 година е, кредитите възлизат на 6 милиарда, 126 милиона евро, 52,3% от е, БВП на Европейския съюз. Наблюдава се една засилена концентрация в последните 2-3 години. Това е фрагментиран пазар – но същевременно и един а, доста закостенял пазар, а, на който наблюдаваме и процедури и практики, които са доста проблемни, проблематични от наша гледна точка. И така, спирам се на а, финансирането на ипотечните кредити, на разходите, на възможностите за облегчаване на финансирането, за намаляване на разходите и естествено оценката на риска. Всичко това е изключително важно и изисква добра регулация, добро регламентиране. Това са като че ли основните е, принципи, на които трябва да стъпи е, регламентът. 171 са измененията, много са измененията, е, действително. Е, особено като имаме предвид точките в е, предложението на комисията. Там е, всъщност точките в преамбила са 74. И така сега по същество. Става дума най-вече за свръх задлъжнялостта. Ипотечните кредити са само една част от е, цялата проблематика, свързана с свръхзадлъжнялостта. Онези, които желаят е, да придобият някаква собственост, недвижими имоти, трябва да предоставят известни гаранции, трябва да гарантират заплащането. Но е, свръхзадлъжнялост наблюдаваме не само на ипотечните пазари, а също и на други пазари. Така че от тук е, аз продължавам разглеждането на проблема свръхзадлъжнялост. Надхвърлям границите на ипотечните кредити, защото наистина свръхзадлъжнялостта не се ограничава само до ипотечните кредити. В действащите към момента директиви има аспекти, които не са засегнати, а би трябвало при всички положения да бъдат включени в приложното поле. Става дума за свръхсътлъжнялост на частни лица, на частни компании. времено има проблеми и в е, комуникациите, е, в е, съотношението между публична свръхсъдлъжнялост и частна свръхсъдлъжнялост, свръхсъдлъжнялост в частния сектор. Трябва да очертаем границите, трябва да видим какво точно е съотношението и какво е взаимодействието между тези два вида – Също време трябва да разгледаме кредитните институции, случаите е, конкретно на ипотечния пазар в Великобритания, в Обединеното кралство и в САЩ. И естествено е, трябва да се спрем и на проблема с е, големите дългове на кредитните институти. Да, проблемите са много, както виждате. И за това е, комисията смята, че трябва да се предприеме нещо. Затова и аз е, подготвям е, доклада, който е, в момента вече е представен на вашето внимание. Какво е новото в този доклад? Има три нови глави, които не се съдържат в предложението на комисията. Три нови теми, които са много важни. Същевременно трябва да се спрем и на темпа, на скоростта, с която трябва да прилагаме определени мерки. Информацията за определени финансови инструменти и възможности също е много важна. Тоест става дума за информирано съгласие. Също времено тук именно се намесват различни аспекти, които имат съществено значение. Това е нещо много важно. Така че тази тема трябва да бъде засегната. Мерките, които ще се предприемат, трябва да се отнасят до цялата финансова система. Не става дума само за академични аспекти и академичното измерение. Не, става дума за съвсем практическо е, прилагане и провеждане на определени мерки. Предварително връщане или предсрочно погасяване, това е нещо изключително важно. във връзка с ипотечните кредити до този момент именно този въпрос не е бил разглеждан, не е бил третиран в документите, които споменах в началото. Освен това, начина по който ще се осъществяват договорите за жилищните кредити, за жилищните имоти, кредитоспособността, оценяването, проследимостта са в крайна сметка нови теми. Нещо, което и в Бялата книга не е засегнато в достатъчна степен или поне не е съвсем конкретно, е гъвкавостта при обслужването на ипотечните кредити и гаранциите. Е, всичко това е много важно и ние на всяка цена трябва да предприемам нещо. Необходими са и други изменения. Става дума за кредитодателят, за кредитополучателят, за максимална гъвкавост – и евентуално за други възможности. Е, естествено, че не всички е, хора са държавни служители или служители в европейските институции. Е, не всички имат стабилни доходи. Така че би трябвало да е, разгледаме и всички други е, възможности за предсрочно погасяване или изобщо за погасяване на ипотечния кредит. Не бива да ги пренебрегваме. Е, важно е, естествено, когато е, се очредява ипотеката, тя да бъде в е, конвертируема валута. Ако има нещо гнило, ако има някакви клопки, трябва да има възможности и за корекции на договора. И както ви казах, тези мерки е, са гъвкавост са много важни. Именно в условията на криза. Необходими са последователни, съгласувани процедури, Така че ние сме разработили множество конкретни предложения, които се надяваме, че ще доведат до укрепване на системата. И една последна група от проблеми става дума за засилване на доверието в финансовите пазари. Ако ние желаем в Европа е, финансовият сектор да функционира добре, то тогава трябва да разработим една цялостна система от мерки, които е, да е, позволят именно и тази, това проследяване, информирането, предоставянето на достатъчна надежна информация, така че хората да имат доверие в всички инструменти и начина на функциониране на финансовите пазари. Необходими са ни обективни е, инструменти, които се подават на обективна оценка и които са в съответствие с е, установените правила. Необходими са ни и е, е съответните индикатори за надежността на кредитните институти. Всичко това до някъде е засегнато и в предишните документи на комисията, и в е, предложенията, съдържащи се в Бялата книга. Те са засегнати и в е, редица публикации на финансовите институции, на международните финансови институции, тези на европейско равнище, но ние смятаме, че сега ще имаме възможност да ги конкретизираме. Особено важен е въпроса за риска. Предложението на комисията в това отношение не е лошо, но би трябвало да се занимаем по-сериозно с уеднаквяването на риска. Има пазари с по-висок риск, има региони и държави, в които кредитите са повлияни най-вече от колебанията във валутните курсове. Същевременно трябва да се имат предвид и увеличенията на цените, така че рисковете са много Различни видове риск съществуват. Именно рисковете на ипотечния пазар са също толкова разнообразни, както и изобщо на финансовия пазар. И затова се налага предприемането на е, конкретни мерки за минимизиране на риска. Необходими са ни освен това и силни, стабилни надзорни органи – на практика има такива надзорни органи в е, държавите членки, е, които наблюдават развитието на пазара, които се опитват да предотвратят е, създаването на балони на рискове за кредитополучателите съвсем накратко мога в е, телеграфен стил да изброя и други, но може би и едно такова изброяване не е необходимо в момента. Вие в крайна сметка сте точно толкова наясно с всички аспекти и проблеми по темата, както и аз. Естествено, потребителите трябва да бъдат много добре информирани. Необходима ни е, е информация, необходими са ни данни, но ни е необходимо и време, за да можем да оценим нещата. Така че оценката е, е не трябва непременно да става преди е, самата транзакция. Тя може да стане и непосредствено след е, извършване на транзакцията. Въпросът е да има възможности за корекции, за изменения. Е, особено важно е потребителят да има достъп до достатъчна надежна информация и да бъде максимално добре информиран тогава той ще има и доверие в финансовия, капитал, в финансовия пазар. Освен това трябва да се диференцират и различните видове услуги, квалифицираните услуги абсолютно необходими, естествено, но същевременно трябва да има и строго определени правила за финансирането, така че нещата да не се объркват и да не се смесват с маркетинга. Да, трябва е, да бъдат разграничени. Е, не бих искал да ви отнемам е, твърде много време. Затова мисля, че ще имаме възможност да се спрем на тези аспекти, ако колегите желаят. С удоволствие ще отговаря на въпроси. Но нека сега да приключа с това изложение. Позволете ми накрая да благодаря и на колегите, с които работим чудесно, и на моите сътрудници. Благодаря ви. Имаме докладчици в сянка и още пет желащи да се изкажат. Имаме само половин час на разположение. Освен докладчиците в сянка, ще дам думата на... Последният ще бъде господин Трес, с което закривам включването в списъка, така че ако някой дойде късно, толкова по-зле за него. Ще помоля докладчиците в сянка да говорят не повече от 4 минути. Така че да се вместим във времето. И така, господин Фелони. Благодаря ви, госпожо председател. Ще се постарая да бъда дори още по-кратък. Прочетох доклада и измененията на господин Санчес Преседо и той разгледа въпроса за защита на нашите граждани, които искат да сключат ипотечен заем. Съгласен съм с неговия подход. Имаме нужда от време, за да помислим и да стигнем до консенсус, например, когато граждани искат да получат ипотечен заем, трябва да се осигури максимална информация, яснота и прозрачност, но трябва да избегнем и свръхрегулирането. Това в крайна сметка е една много деликатна област. И може да се получи така, че да направим пазара значително по-негъвкав и съответно хората ще имат повече затруднения да получават ипотечни кредити. край на краща трябва да помислим за взаимоотношенията на банките и гражданите. Трябва да имаме по-добра регулация, но трябва да избегнем свръхрегулирането и не трябва да въвеждаме прекалено общи и прекалено автоматични критерии. Това може да доведе до отрицателни резултати – също така тук се предлага поредица от нови задължения, но ние трябва да сме внимателни, за да не се получи така, че ограничаваме предоставянето на кредитите, дори още повече, отколкото е сегашното ограничаване. Във времена на криза трябва да се стремим да осигурим растеж. Банковите системи са важна част от цялата мозайка и по-стрихните правила, прекалено стрихните правила, ще блокират системата и ще спъват прогреса. Банките могат да откажат да предоставят заеми на хора, които не са толкова богати, колкото от други. И трябва да избегнем безразборното кредитиране, кредитиране, което наблюдавахме в някои страни, включително и САЩ. трябва да разгледаме много внимателни, внимателно тези въпроси, но преди всичко трябва да мислим за защита на потребителя, но също и за защитата на общия пазар. Необходимо е регулаторната среда да бъде еднородна и да бъде на общностно ниво, така че да не предоставяме конкурентни предимства поради различията в законодателството на държавите членки конкретното предимство трябва да бъде ефикасността и ефективността на банките. Трето, всички сме европейци, всички искаме да защитаваме свободата на търговските дружества да оперират на пазара без пазарите да бъдат прекомерно регулирани и трябва да потърсим този баланс. правата на потребителя, например, правото на по-ранно изплащане, както се предвижда в глава 18, е нещо абсолютно безспорно, както и други въпроси, свързани с фиксирания лихвен процент при предоставянето на ипотечни заеми. Но ако изплащането на заема е оставено единствено и само на осмотрение на кредитополучателя, нещата могат да бъдат доста сложни. Точно за това има предложени някои изменения. Например, изменение 123. Трябва да гарантираме това, че не ограничаваме те кредитите и, както вече казах, можем да го обсъдим това по-късно. Също. Приключвам, госпожо председател parlare in merito agli emendamenti e quindi salto tutto 95, 94 95, 94, 96 измененията, които са свързани с задължителните за приемане предложения, както и 152, 153, 157 за надзор, който да осигурява благоразумен подход и искам да обсъдя тези изменения с докладчика. Също така, нека да не забравяме за директивата за капиталовите изисквания 4. Не трябва да допускаме отклонения от законодателството и трябва, разбира се, да мислим за правата на гражданите, т.е. потребителите, но и за правата на фирмите. Председателят. Да, аз знам, че е трудно да спазваме времето, когато докладът е дълъг и интересен. Сега Дирк Стъркс от името на Алде. Благодаря ви, госпожо председател. Аз бих искал да благодаря на докладчика за прекрасното сътрудничество. Смятам, че той е прав, когато казва, че пазарът на ипоточните кредити не беше причина за кризата на дълга, но в много държави членки има проблеми и на този пазар. Мисля си, че е важно да се отчете това и трябва да отчетем това, което казва комисията. Това е предварителна първа стъпка и на по-късен етап ще бъдат предприяти нови мерки и ще бъдат разгледани и други аспекти. Така че Европейската комисия ще предложи нови стъпки, нови мерки в бъдеще. Мисля, че докладчикът се е справил добре. Проследимост, реклама и т.н. Всичко това е много добре и координиращата роля на Европа е също добър подход, но бих искал да се спра върху няколко аспекта. Преждеговорившия беше прав, когато каза, че не трябва да допускаме свръхрегулиране. Когато помислим какъв процент от дохода на един гражданин отива за изплащане на ипотеката, мисля си, че не трябва да налагаме каквито и да било ограничения, които да доведат до това, че не се изпълнява задълженията. Не трябва да се допуска ситуация, когато банките няма да разполагат с достатъчно гъвкавост, когато сключват договори за предоставяне на кредити. Т.е. не трябва да имаме прекалено стритни граници. Трябва да оставим пазарите да свършат своята работа. Ние трябва точно в тази светлина да разглеждаме кредитирането. Изменение 75. То говори за хора, които одобряват отпускането на заеми, за оценката за кредитоспособността и нататък. Политиката трябва да бъде оставена в ръцете на банките, ние трябва да формулираме принципи, но нищо повече, защото нещата ще се тълкуват по различен начин. Става дума също и за рекламите. Една реклама по радиото трябва да включва също така аналогична реклама в интернет и също в печатните медии. Но какво ще случи, ако човек не може да види сайта. Мисля, че трябва изцяло да се предоставя цялата информация. Може би ще е добре да има някаква горна граница, т.е. да има някаква застрахователна полица, която е обвързана с ипотеката. Това може да бъде много добра идея, особено ако застрахователя, кредитодателя и кредитополучателя могат да обвържат тези неща. Застраховането не трябва да бъде задължително, но трябва да се предоставя тази възможност, но също така застраховането трябва да отговаря на интересите на потребителя. И отново трябва тук също да предоставим достатъчна гъвкавост при предоставяне на заем може да се окаже така, че човекът време ще се пенсионира и ще му намале дохода. Но има млади хора, чието доходи вероятно ще нарастат с времето. И трябва също да се отчете това. В изменение 121 точно се говори за това, че трябва да има гъвкавост във всички посоки, а не само в сферите, в които са възможни проблеми. Ние трябва да виждаме благоприятните възможности за млади хора. С нетърпение очаквам нашите разисквания и продължаването на сътрудничеството с доклада. Благодаря. Сега Вики Форд. Благодаря. Като се има предвид, че това е най-важното финансово решение, което гражданите е, вземат. За това няма да се извинявам, ако надвиша 4 минути. Искам да благодаря на докладчика за това, че посвети толкова много време на въпроса. Относно въпроса за финансовото образование, това е важен трябва да има пропорционалност в рекламата. Компетентните органи са доста разнообразни в държавите членки и местните надзорни органи познават най-добре местните пазари. Трябва да се спазват стандарти, които са подходящи за съответния пазар. Могат да се вземат е, някои разпоредби от МИФИД в това отношение. Както казаха и предишните оратори за кредитоспособността, това е в е, основата на цялата директива. Какво означава отговорен заем и на кой е отговорно да се даде такъв заем? Трябва да гарантираме, че няма да изключим групи от хора или малки и средни предприятия или сезонни бизнеси, фермери. А, така че трябва да се заложи гъвкавост, да, да се а, помисли и за самонетите лица, да се разглежда въпроса за кредитоспособността, но не трябва да се делегира отговорност, а, свързана с определенето на кредитоспособността. Относно информацията преди изключването на договора и срока за размисъл, хората трябва да са запознати с ставките, които се променят. Трябва да се даде оферта, която ако не бъде прията в срок от 14 дни, ще се увеличи цената за тази оферта и това е е, важно, особено страните, е, където е, има цяла верига от тези, които извършват продавачи или пък се извършват търгове. Този 14-дневен период за размисъл не съм убедена, че е верния период. Можем да помислим за предоставената предварителна информация за момента, в който се предлага нещо или се сключва, или се приема предложението. Трябва да има баланс между предоставянето на информация за потребителите, без те да бъдат претоварвани с такава информация, защото така ще изпуснат някои от важните детайли. За правата на потребителите, какво право имам като човек, който има ипотека. Аз съм направила предложение за изменения 138 и 44 за приносимостта на ипотеката, също да премина към друг заемодател. Някой може да искат да използва тези права, други не. Тези права а, са скъпо струващи за доставчика на а, услугата, ако трябва да се предоставят на всички. Затова трябва да направим баланс. А, не всеки да трябва да а, плаща за всичко по една ипотека. Харесва ми понятието за ключове идентификатор. Важно е, че фирмите а, трябва да водят а, на отчет древните активи, свързани с ипотеката. Някои от държавите членки вече имат ефикасна схема. Фирмите имат задължението да поддържат такива регистри. Така че може да се използва това, което се прави в някои държавите членки. Не трябва да се обременява допълнително. За пруденциалните изисквания в изменение 151 има мерки, свързани с доходите, които са доста строги. Някои от тях са предвидени в директивата за капиталовите изисквания. В изменение 151 трябва да се предвиди гъвкавост, да се видят конкретните аспекти на отделния пазар, на обстоятелствата, свързани с дадените притежатели на ипотеки, за да не се изключат отделни категории. За кръстосаните продажби на някои продукти разбирам какво имате предвид, е, когато говорите, че не трябва е, да, да се свързват други продукти с е, предложения за ипотека. Изменение 145 за необслужването на, на дълга и за Отнемането на имота. Тук се а, говори за това, че а, заемополучателите са тези, които отговарят а, за договарянето на условията за изплащане. Много ме безпокои последната част на този параграф, където се предвижда банката трябва да определи какъв е адекватният жизнен стандарт. Не ми харесва банкерите да определят какъв да бъде този стандарт на живот, на който имам право. Благодаря. Председателката, благодаря много. Следващият оратор е Свен от името на групата на зелените. I agree that uh, this work here needs... Uh... Съгласен съм, че тази дейност изисква време и внимание и съм съгласен в това отношение с Вики. И искам да благодаря на Антолин Санчес Преседо за сътрудничеството и за добрия доклад. Той е добра основа за нашите обсъждания. И тъй като нямаме време, ще се въздържа от това да изброявам всичките подробности но бих искал да подчертая някои основни моменти. За нас от самото начало на еврокризата и кризата на задлъжнилостта, взаимоотношенията между пазара като цяло и потечните кредити от една страна и макроекономическата стабилност са абсолютно тясно свързани. Не можем просто да разглеждаме тези пазари така, както го правихме преди кризата. Защото те бяха ключов фактор в много държави членки за сегашните им проблеми. И Рогов в своята книга за финансовата криза казва, че пазарът на недвижимите имоти и банковите проблеми са двата ключови фактори за отключване на финансовите кризи, за избухването на финансовите кризи. Така че, когато мислим за правилата, нормите за финансовите последици и за това как да осигурим стабилност на макрониво. За съжаление, Европейската комисия не можа да излезе извън обхвата на доклада, който е посветен на защитата на отделния потребител. Това е много важно, но не е достатъчно. Има големи строителни предприемачи, които имат сериозна вина за балона на недвижимите имоти. Те изобщо не са обхванати тук. Трябва да имаме ефективни мерки, за да се предоставят ипотечни кредити по антицикличен начин. Докладчикът прави тук някои изм... изменения, свързани с това от 152 до 154, но това не е достатъчно и ние трябва да помислим коя разпоредба ще е най-добра, за да можем да постигнем тази антицикличност. Виждаме много добри предложения, направени от докладчика. Виждаме, че той се движи в правилната посока, например, когато говори за обещетение при предоставяне на заеми и също така, когато той говори за предоставяне на информация на потребителите, има някои много важни идеи. Мисля, че трябва много сериозно да се отнесем към предоставянето на кредит в чужда валута. Ако прочетете изявлението на ЕЦП, Тяхната основна загриженост е, че те са много загрижени от това, че това е сериозен проблем в много източноевропейски страни. Така че трябва да обмислим този въпрос. Освен това, съм скептично настроен към възможността за предсрочно погасяване на заема и съм по-скоро съгласен с предложението на комисията, защото предсрочното погасяване на някои пазари може да даде стимули за по-краткосрочно конюнктурно поведение на пазара на движимите имоти. Виждаме, че процикличността също е сериозен проблем, така че трябва да отчитаме и двата аспекта и защитата на индивидуалния потребител и общата макроекономическа стабилност. Ако дадем прекалено много възможности за пресрочно погасяване на заема, ние ще намалим стабилността на пазара на жилищните имоти и ще доведем до по-голяма нестабилност в лихвените проценти. Така че тук съм по-скептичен от докладчика. С нетърпение очаквам доброто ни сътрудничество по този въпрос и ще се стремим да бъдем максимално сериозни. Сега за ролята Ролята на Европейския съвет за системен риск в целият този въпрос. Това ще бъде полезно. Председателя, благодаря. Господин Хунтис от името на Обединената левица. Благодаря, госпожо председател. Ще се постарая да бъда кратък. Съгласен съм с казаното. Докладчикът наистина е положил големи усилия и ще продължи да ги полага. Благодаря му. Посаката е правилна. Подкрепяме. Повечето предложени от него мерки също заслужават да бъдат подкрепени. Ще направя един по-общ коментар и ще се спра на е, няколко по-конкретни момента. Какви са действията по регулиране, които трябва да се предприемат? С е, капиталистически или спекулативни критерии не можем да. Е, овладен пазаря, нещата ще станат още по-критични. Трябва да помислим за някои иновативни продукти, които в крайна сметка предизвикаха именно този балон, този мехур. Но да, давам си сметка, че това не е целта на доклада, но все пак не бива да изпускаме от очи и този момент. Казах, че подкрепям предлаганите мерки, но все пак се открояват две празноти, които изискват отговор. Някои от колегите вече ги засегнаха. Проблемът се свеждаше не толкова до е, слабите позиции на потребителите, до тяхната затлъжнялост, имаше и други проблеми, които не са засегнати, да кажем, някои строителни фирми, някои организации, някои компании. И на второ място, според мен, проблемът е свързан и с кредитодателите. Налице са конфликти на интереси между потребителите, между кредито получателите и кредитодателите в е, САЩ е, също съществуват такива проблеми и, е, както знаем, те се опитват да институционализират нещата, като създават един регистър. Но само с регистър проблемите няма да се решат. В момента ще спра до тук. Не можем да си позволим е, обстайна дискусия. При всички положения това, което предлага докладчика е един положителен опит и ние трябва да продължим дискусиите. Благодаря. Имаме шестима желаящи да се изкажат. И ако не ни стигне времето, ще трябва след гласуването да продължим разискванията. Благодаря, госпожо председател. Надявам се, че ще имаме и по-нататъшен дебат, защото въпросът е сложен, специализиран и се задават много важни въпроси. Аз ще се огранича също само до няколко аспекта. Малко съм загрижена за тона на тези разисквания. Мисля се, че има твърде неоправдан скептицизъм, особено дали изобщо имаме нужда от законодателство. Десните либералите казват, че това няма да бъде добре за отрасъл за банките. Аз на това ще кажа, ние не... Ако не разрешаваме повече конкуренция, ако не защитаваме повече потребителите, мисля, че кризата показва, че трябва да отворим пазара и трябва да дадем на потребителя повече избор. Трябва потребителите да имат възможност да потърсят най-изгодна за тях сделка. Колегата Штилер работи по този въпрос в Комисията по вътрешен пазар. Там се занимаваме с подобен въпрос, а именно директивата за потребителските кредити там стигнахме до много добри решения, като отговорихме на интересите на отрасъла, но и на потребителите, особено що се отнася до информирането им. Така че, мисля си, че хората правилно поставиха възможните проблеми, но те не са нещо непреодолимо. Наистина докладчикът проведе широки консултации, с всички заинтересовани страни. Смятам, че образованието на потребителите е от е, изключително значение. Потребителите трябва да знаят какви точно договори за какво подписват. Също така идеята за съпоставимостта е важна. И ние имаме в е, директивата за потребителския кредит имаме една, е, един типов формуляр, така че по този начин ние можем да въведем достатъчно гъвкъс, но, гъвкавост, но и някои стандартни принципи. Това, което искаме да постигнем в тази сфера е кредитните обединения да дават възможност за получаване на кредити на хора, които имат по-низки доходи – и не трябва да допускаме такива кредитни обединения да бъдат изключени от пазара. Мисля, че наистина може да постигнем едно добро законодателство в тази сфера. Благодаря. Жозе Мануел. Благодаря, Шаран. Благодаря, Шаран. Има два варианта за представяне на този доклад в парламента. От една страна можем да погледнем е, какво точно желаят да постигнат комисията и съветът. Е, и да се съобразим с е, рамките, които те са очертали. От друга страна можем да се опитаме да направим нещо повече, да внесем, да създадем добавена стойност. Това, което прави колегата, който е докладчик в нашата комисия. Естествено, че трябва да помислим и за интеграцията на а, пазарите. При пазарите на Едро такава интеграция се извършва, но не и по отношение на пазарите на Древно. Така че трябва да помислим за евентуално ни по-добри възможности. Управлението на риска е тема, която докладчикът засяга. В това отношение в моята страна има големи проблеми, е, които се откроиха особено ясно по време на финансовата криза. В случая говорим за договори, е, при които е, така, съотношението на силите не е равностойно. По време на тези договори има много-много моменти, на които трябва да се обръща особено голямо внимание. И смятам, че трябва да засегнем всички тези елементи в доклада. Благодаря. Още един оратор. След това ще проведем гласуването и ще продължим с разискванията след това. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък. Най-напред е, трябва да се опитам да получим е, последователност между ипотечните кредити и потребителските кредити, така че мисля, че нещата вървят вярната посока. Не може да се е, предлагат различни регламенти. Трябва да създадем интегриран пазар на ипотечни кредити, да имаме целенасочена хармонизация и на трето място трябва да направим така, че а, не трябва да се вдъхновяваме от правилата в МИФИД, когато става дума за условията за отпускане на потребителски кредити. Трябва да дадем широк избор на потребителите на цялата територия на Европейския съюз но това не да, да стане от днес за утре, затова трябва да мислиме за хармонизацията. За да бъде реална тази хармонизация, трябва да има съпоставимост между елементите, които се вземат предвид, що се отнася до ефективният лихвен процент в Европейския съюз, също да се имат предвид само тези разходи, които се отнасят до кредитодателя, а не до нотариусите и е, други участници. Така че трябва да има съпоставимост. Благодаря. Благодаря. Ще продължим дебата след е, гласуването. Перванш, Катрин, е, Нитрас и след това отново ще дадем думата до докладчика. Господин Балцис е, също е, има доклад за спорта. Искам да напомня какъв е остатъка от дневния ни ред за днес. Е, преминаваме към поемане приемане на позицията на парламента за проекто бюджета за 2012 година. So, is, every, is everybody ready? Have the groups all dis... Дали всички разполагат с списъци за гласуване? Никой не казва, че няма такива. Затова, ако сте готови, ако имате картите, моля да ги поставите в апаратите, за да проверим системата. Hoping we're not going to have lots of close votes. Okay, I'm opening the vote for... Нека да направим пробно гласуване. Моля да натиснете щастливия бутон. Okay. Five. Okay. Right. Okay. So, uh... Добре. Параграф 1. Компромисно изменение А. Който е за, моля да гласува. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 2. Компромис Б. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6. За. Против въздържали се, отхвърля се. Седмо изменение отпада. Първоначалният текст Седмо изменение, който е за, моля да гласува. Против, въздържали се, приема се. Компромис Д. За. Против, въздържали се, приема се. 11 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. Компромис е за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по текста с внесените изменения за. Нека да направим електронно гласуване би било по-добре, за да имаме точните цифри. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? 36 за, 3 против, 1 въздържал се. Сега трябва да гласуваме за конкретните бюджетни изменения.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 с това приключваме гласуването по тази точка. Благодаря на докладчика. Сега преминаваме към 13-та точка. Пазарта по интернет на вътрешния пазар. Компромис А за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 за, против, въздържали се. Електронна проверка по изменение 13. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 20 срещу 20 отпада. Um, I think, I think... От време на време нямам нищо против да имаме допълнителни карти, но преди гласуването, въпреки това, отпада. 21 на 21 става сега. Изменение 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис С за, против, въздържали се, приема се. Компромис Д за, против, въздържали се, приема се. Компромис Е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 91 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Компромис е А за, против, въздържали се, Приема се. 45-то изменение за. Против. Въздържали се. Електронна проверка по 45-то изменение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 20 на 20. Отхвърля се. Още един за. Сърпа. Сте, вие сте за. Така че получава се 22 за, 20 против, т.е. приема се. Изменение 49 то за, против, въздържали се, приема се. Компромис F за, против, въздържали се, приема се.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 Сега гласуваме по целия текст с измененията. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. 38 за, 2 въздържали се. Приема се. Благодаря и поздравления за Софи отново. Ще помоля онези, които напускат, да го направят тихо, защото продължаваме с разискванията. Давам една-две минути на тези, които напускат, така че да не прегракваме. Were you, were you off? Just waiting from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 Come on, get out, quick. Stop chatting. I think they've had long enough now, don't you? Okay, if we could have, we could have... Добре, надявам се, че вече може да имаме тишина, така че да можем да се чуваме, когато говорим. Продължаваме разискванията, свързани с ипотечните кредити. Първан Берес, Катрин Стайлер и Нитраск и след това докладчика ще се изкажат. Първанш. Мерси. Благодаря, госпожо председател. За ипотечните кредити имаме предложение, което е на дневен ред отдавна която се получава, появява отново на сцената в малко особена ситуация. Искаме да се съживи пазара на ипотечни е, кредити, тъй като сега се намираме в економически застой, затова никой не може да пренебрегва факта, че а, е, управлението на жилищните имоти преживява криза с голямо внимание трябва да следим какво се случва, защото за някои страни това ще бъде цяло ново явление. Необходимостта от създаване на лоялна клиентела е аргумент, който не се чуваше през 2008 година. Относно предложенията на докладчика, трябва да призная, че не съм навлязла в детайли по предложенията за изменения, които той прави. Искам да привлека вниманието и върху два аспекта. Настояваме силно за нуждата от финансово образование. Трябва да се спомене този важен въпрос. Има асиметрия в задължението за финансова, финансова информираност по отношение на съвета. Както направихме в МИПИТ и в останалите случаи, трябва да се отчита цялостната ситуация на участниците на пазара на ипотечни кредити. Второто предложение, което е свързано с същите съображения, е да се предвиди случаите на свръхзадлъжняност. Това вече беше постигнато в дискусията по потребителските кредити, но това не означава, че не трябва да се върнем към въпроса и в този случай. Става дума за положителното досие. Трябва да проверяваме многократно случаите на свръхзадлъжнявост на гражданите, на домакинствата, както и на държавата. Трябва да се отчитат реалностите на задлъжността на домакинствата. Трябва да се създадат условия на лицата с най-скроми доходи да могат да се справят с тези кредити по един устойчив начин. Благодаря. Катрин има думата. Благодаря, Катрин. Благодаря, госпожо председател. Благодарности към докладчика. Мисля си, че днешният дебат е изключително интересен. Съгласна съм с онези, които казват, че може би това е най-важният въпрос, тъй като това е нещо, което пряко се отнася до гражданите и всеки дневния живот. И това е най-важното финансово решение, което човек взима през живота си. Искам да говоря по част 18, предсрочното погасяване – Единият аспект е свързан с предсрочното погасяване по време на целия срок, за който е изключен договора за погасяване. Мисля, че трябва да отменим предсрочното погасяване по време на целия срок на отпускането на заема. В Обединеното кралство хората смятат, че има една несъразмерност. Това, което е интересно в част 18 е това, че наистина трябва да разгледаме този въпрос, но трябва да сме много ясни. Арлен Маккартни говореше за аспекта на конкуренцията и възможността човек да се прехвърли към друг доставчик на услуги. Ние виждаме на този пазар, че факторът на риска е включен в лихвения процент, с който се съгласявате, като подписвате договора. Освен това, що се отнася до периода за размисъл, мисля, че защита на потребителя трябва да бъде ключова за нас. Също така тук говорят за самосертифицирани, самосертифициране, обаче това се оказа проблематично в миналото. Тоест, мисля, че трябва да сме по-ясни, когато става дума за таксите за пресрочно погасяване, трябва да отразим различните подходи и традиции в различните държави членки. Най-важното за нас, разбира се, потребителят да бъде поставен в едни честни условия. Задам въпроса тези такси дали не пречат на това потребителя се прехвърли към друг доставчик. И това ми е въпроса към комисията. Благодаря. Следващия оратор, моля. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за много сериозния подход към темата, която разглеждаме. Времето не ни достига, за това ще бъда кратък. Преждеговорившите правилно казаха, че задлъжнялостта на нашите граждани е нещо, което трябва да разгледаме сериозно и подробно. Затова винаги, когато говорим за документи с подобно значение, въпросите на управлението на риска трябва да бъдат надлежно отразени в такива документи. Документи като разглеждания доклад. Не можем да разглеждаме защитата на потребителя, като загърбваме въпросите на управлението на риска. Някои хора смятат, че местните органи за управление на риска имат тази задача, обаче те се справят с променлив успех с тази задача. Това е първото, което искам да кажа. Вторият аспект е, че значението на този документ е обвързано с защитата на потребителя. Съдава се въпроса дали трябва да позволим предсрочно погасяване. Според мен трябва да защитаваме това право и процедурата не трябва да струва прекалено скъпо на потребителя. Това е право на потребителя и ние сме длъжни да защитаваме това право. Ние трябва да защитаваме и други права на потребителя. Например, да защитаваме потребителя от допълнителни такси. Местните надзорни органи не се занимават с този въпрос по подходящ начин. Много често хората получават ипотечни заеми, дори и да не отговарят на критериите. Други пък трябва да плащат 2% такса за получаване на ипотечен заем, документът предвижда определени привилегии, някои от които не са оправдани. Например, ако аз сключвам договор за кредит в чужда валюта, аз живея в Полша, Аз не мога да накарам банката да конвертира валутата на заема, защото тази валута е била договорена в първоначалния договор. Някои ограничения проистичат от разпоредите и принципите на финансовите органи. Така че всяко едно конвертиране на валутата не трябва да се допуска лесно. Обаче всички разпоредби в доклада ще засегнат свободата на сключване на финансови договори. Въпреки, че аз съм вносител и въпреки, че съм за правото на предсрочно погасяване, някои разпоредби не са убедителни защото се казва, че погасяването може да бъде отсрочено по каквато и да било причина, например, свързана с личната ситуация на кредитополучателя. Тези разпоредби са твърде неясни. Кой ще дава преценката за това дали моята лична ситуация е сложна? Да, това първоначално се съдържаше в споразумението за ипотечен заем. И аз исках и това да обсъдим. Тъй като съм от Полша, бих искал да говоря за ипотечни заеми, предоставени в чужда валута. В Полша и в други източноевропейски страни ипотечните заеми в чужда валута възлизат на 60% от всички ипотечни заеми. Швейцарският франк преди беше много популярен, сега е еврото като чужда валута – много силният швейцарски франк засегна неблагоприятно кредитополучателите в Полша, но те осъзнаха, че тази ситуация е само временна. Финансовите органи в Полша през последните 6 години препоръчваха ограничаването на предоставянето на ипотечни кредити в чужда валута – обаче тези заеми са по-привлекателни за кредитополучателя, особено когато полската злота беше много силна спрямо швейцарския франк. Съотношението беше 2 към 1, а сега 4 полски злоти са равни на един швейцарски франк. Едно споразумение за ипотечен кредит е дългосрочно споразумение. Позволете ми да приключа, госпожо председател. В доклада има разпоредба за ипотечни заеми в чужда валута и ние трябва да ограничим предоставянето на такива заеми, но нека да не забравяме, че още в продължение на много години ще има такива заеми. а все още няма достатъчно разпоредби, свързани с това. Първо, ние трябва да дефинираме какво е чужда валута за поляците и чехите. Еврото продължава да бъде чужда валута, защото като цяло поляците не получават доходи в евро. Но някои поляци биват принуждавани да вземат заеми в чужда за тях валута. Така че се задава въпроса какво е чужда валута. И разбира се, ще внеса изменения с тази ца. Вие говорихте повече, отколкото докладчиците в сянка, което не би трябвало да е така, Антолин. Бихте ли искали да отговорите? Очевидно имаме време до 30 септември, когато е крайния срок за внасяне изменения. Имате време за двустранни срещи. Не, не, не, нямате време да говорите до 30 септември. Но вие ще имате възможност да проведете двустранни срещи, за да изясните възможните недоразумения с колегите защото още трябва да разгледаме доклада на Берта Балц, който трябваше да разгледаме сутринта. ¿Cuánto tiempo tengo, президента? С колко време разполагам, госпожо председател? В момента имам предвид. Мисля, че не повече от 10 минути, казва председателят. Добре, докладчикът продължава. Ще се опитам да се вместя в това време и да бъда кратък. Нека първо да подчертая, че съм много благодарен на колегите за това, че участваха активно в дискусията и засегнаха толкова много въпроси. Благодаря им за това, че очертаха основната теза. Стана ясно, че е, ние всички сме разтревожени Имаме общи тревоги. Аз съм представила едно предложение. Естествено, дискусията не е приключила. Напротив, тя сега започва, както се казва. Е, текстът, който аз представих на вашето внимание, трябваше именно да насърчи, да провокира към такава дискусия. Аз работя винаги с голяма радост в екип – защото смятам, че наистина е, при екипния начин на работа можем да обединим интелектуалните си усилия и умения. Нека да видим какво се очерта като резултат от дискусията. По първото изказване мога да кажа, че растежът естествено е много важен аспект и аз ще се опитам да го засегна в доклада с оглед на нашата цел. Гъвкав ипотечен пазар с точно определени компетенции и отговорности. Що се отнася до нашите тревоги да, ние не бихме искали в никакъв случай да обременяваме участниците на този пазар с твърде много правила, с твърде много разпоредби. Това само ще затрудни процесите. Ясно е във всеки случай, че са необходими определени мерки за развитие в правилната посока. Необходими са определени правила, определени разпоредби, но не прекалено много. Стана дума за предсрочното погасяване. Ще засегнем този въпрос заедно с други малко по-късно. По отношение на предпазливостта, ще кажа следното. Извинете, не предпазливостта, а надзора. Естествено, че можем да си зададем въпроса. Не ни ли е необходимо нещо подобно на това, което включихме в е, директивата за капиталовата адекватност? Една обща е, регулация, една обща регулативна рамка и също времено една рамка, която дава възможност и за а, е, децентрализирани действия и за намеса само там, където има конфликти. Бихме могли да потърсим подходящата формула. И още нещо, което е изключително важно. Са жилищни имоти се отпускаха много високи кредити. Някои от е, колегите се спряха на този въпрос. Така че стойността на кредита, стойността на имота е много важна. Естествено, че това трябва да става на базата на определени критерии. Тази оценка на стойността трябва да става на основата на точно определени критерии. Ще подготвя съответните препоръки като подчертавам, важно е да имаме една единна регулация, една последователна регулация за Европа. Конфликтите на интереси трябва да се избягват. Когато се извършват консултации, те трябва да са в интерес на клиента а да не са насочени непременно само към по-висока печалба, към по-високи дивиденти. Стигам до оценката на а, капацитета за плащане. Да, тук също е много важна оценката. Би трябвало да се опитаме да намерим обективен подход. Комисията по вътрешен пазар е, ще се занимае с въпросите, свързани с е, рекламата, с предоставянето на тези е, кредити. Естествено, че медиите също играят една определена роля, но тук ще трябва да се опитаме да създадем някакъв механизъм, с който да поставим ограничения на рекламата. И така казахме, че не желаем е, да обременяваме участниците на пазара с прекалено много разпоредби. По отношение на рисковете нямаме единни критерии. Може би има национални системи, които функционират добре, които работят добре. В такъв случай не би трябвало да търсим нещо друго. Но при всички положения бихме желали да насърчим интеграцията на този пазар. Важно е, е да се отговори на потребностите на клиентите. Естествено, че многообразието, разнообразието е много важно – но когато говорим за разнообразие на продуктите и услугите, които се предлагат на този пазар, трябва да имаме предвид и различната степен на риск при отделните продукти и услуги. Така че е, надзорният орган е, е, би трябвало да обръща внимание на тези аспекти. Спирам се на правата. Става дума за права, които имат структурен характер и права, които имат друг характер, да кажем, прехвърлянето, което е интересно само за определени групи клиенти. Важно е естествено да се спреми на антицикличните аспекти, на макроекономическите аспекти във връзка с конкретното развитие на пазара. По отношение на надзора има опити за справяне с този проблем и на европейско равнище, и на регионалните, и на местните пазари. Важно при всички положения е да държим на, кратко, на предсрочното погасяване, на финансирането, на предсрочното погасяване, на устойчивостта. Има договори, които могат да бъдат договорени по пътя на преговорите. Има договори, при които просто пазарът налага една определя, определена цена. Когато става дума за твърда лихва, тогава условията са други. И е, тогава става дума за едно дългосрочно договаряне. При други договори обаче е, нещата стоят по друг начин, включително и по отношение на лихвите и тогава има се договаря едно предсрочно погасяване. При предсрочното погасяване трябва да видим какво стана в Северна Америка. От една страна там като критерии е, служат разходите, е, най-вече по отношение на финализирането на сделката. Естествено, е, трябва да ограничим евентуалните е, щети, колкото е възможно повече. Засегнати бяха въпроси, които се отнасят до тази директива, но също и до евентуални бъдещи е, директиви е, или е, разпоредби, свързани с е, прехвърлянето на кредитите е, на строителни фирми и за свързването на продажбата на жилищната собственост е, и прехвърлянето на кредитите. Тоест, е, тук е, евентуално бихме могли да предвидим и едни по-положителни, е, по-позитивни условия, не непременно продажба на ипотечния договор. Да, стана дума и за стандарти. Стандартите не са, така да се каже, издълбани в камък и не променливи постоянна величина. Не, има различни стандарти и ние можем също да променяме стандартите, които, да кажем, въжат за момента, така че трябва да видим какви стандарти ще приемем, с които ще отговарят най-добре на изискванията на участниците в този пазар. Благодаря на колегата Мангалио за това, което каза да, ние е, работим добре заедно и ще продължим е, да работим заедно. Благодаря много за конструктивното сътрудничество. До тук господин Голсес е, се спря на кохерентността между регулирането и други аспекти да, ипотечният кредит е, е вид потребителски кредит, но все пак е, той се отличава с едни по-специфични характеристики. Тук е, при ипотечния кредит имате едно съвсем е, осъзнато и добре премислено решение. То не е спонтанно решение. И така, Редица въпроси изискват е, особено голямо внимание, може би много повече, отколкото при потребителските кредити. И сега е, анулиране на договорите за кредити за жилищни имоти, консултации в тази връзка. Естествено, трябва да се предвидат съответните срокове за консултации. Е, тук е, също ще се наложи да бъдем гъвкави, но при всички положения трябва да предвидим и тази опция за оттегляне, за отказ от сключения договор за кредит за жилищен имот. Необходимо е и време или срок за размисъл, това също е особено важно. Трябва да предвидим е, мерки за предотвратяване на свръхзадлъжняване е, както в публичната сфера, така и в частния сектор. Та, до този момент по отношение на консултациите нямаше много правила, поне не толкова стрикни и трябва да помислим дали не трябва да стесним малко рамките. Обещетения, санкции, засегнат бе и този въпрос. Имаше един случай от Германия. Да, добри практики можем да намерим, добри примери за една успешна практика. Но нещата са, могат да се сравнят и с а, разводите. А, знаете, че а, нали, и с а, други форми на раздяла, в най-общия смисъл на думата, една банка не е задължително да бъде вашата банка до края на живота ви ранното или предсрочното погасяване, избягването на прекомерни разходи са все моменти, които искам да изтъкна. В никакъв случай не трябва да има никакви наказания. Не мисля, че имам други бележки, които съм си написал предварително. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря на всички изказали се. С нетърпение очаквам сътрудничеството с вас и изготвянето на един добър доклад. Председателя, да, благодаря ви и се надявам, че ще ми защит, ще ме защитите, когато разрешавам на някой докладчица да говорят без да ги прекъсвам по-дълго, отколкото времето, което им беше предоставено. Не знам как можем да съвместим в един час, когато имаме един толкова дълъг и голям доклад. Нека да не забравяме, че имаме 10 и повече доклади. Всички са много важни, така че много често нямаме достатъчно време, което да им посветим. Днес имахме късмет, защото просто се освободи времето заделено за Трише. Крайния срок за измененията е 30 септември. На 24 октомври ще обсъдим измененията. Може да помислим дали да нямаме две дати. Гласуването 19 или 20 декември в комисията ЕКОН и идеята е през февруари в пленарна зала да се гласува доклада. Сега се връщам към доклада на господин Балц за европейското измерение на спорта. Извинение от името на господин Рамон Тремозо, който трябва да хване самолета. Той е докладчик. Сенка, но ще има кой да го е, замени. Ще се опитам, госпожо председател, наистина да бъда кратък. Е, имам предвид е, това, че не ни остава много време. А, бихте ли запазили тишина в залата, моля? Казва председателката. И така, господин Белц. След като първият доклад, за който ви информирах, е, днес е, преди обяд бе доста по-претенциозен и по-амбициозен. Темата беше и доста по-сложна от техническа гледна точка. Сега преминаваме към нещо, което е много по-достъпно, много по-разбираемо за всички нас, а именно спорта. Спортът има много важно значение. Социално значение, здравно значение – но и економическо значение, което много често се изпуска от внимание. Много важно е да разгледаме е, тази тема и от гледна точка на работодателите и на данакопаците. надежни данни, надежни статистики все още липсват и това е нещо, което на всяка цена бързо трябва да се промени. Най-вече по, по отношение на сътрудничеството, по отношение на обмена на е, най-добра практика, бихме могли да постигнем много повече, ако разполагаме с тези надежни данни спортът при всички положения трябва да остане близо до гражданите и би трябвало да бъде организирани за напред на национално равнище и още по-добре ще бъде, ако е на регионално и местно равнище. Европейския съюз би трябвало да се ограничи единствено до създаването на правна рамка. На е, рамка за упражняването на спорта, за е, правата за реклама, за координацията на някои действия в тази връзка и така е, някои от колегите в е, комисията са се опитали да допълнят текста, който съм предложил или да го променят. Имаме още една седмица, близо една седмица, до изтичане на срока за внасяне на предложения за изменение. За съжаление, още на 22 септември ще трябва да гласуваме този доклад, това становище. По това време е, ние Имаме и посещение. Е, наша делегация ще пътува, е, в което и аз участвам, така че на 22 септември е датата за гласуване. Тук, след това на 24 октомври, се предполага, че докладът ще влезе в пленарна зала. Е, от сега мога да ви кажа, че очаквам с радост и с нетърпение предложения за изменения или за допълване, за подобрение. Благодаря на всички колеги предварително. Харесваме подхода, който е предприят от докладчика. Трябва да разгледаме въпроси, които са свързани с културата, с здравеопазването и трябва да се фокусираме по-скоро върху економическите аспекти на спорта, мисля, че е най-добре, за да може да се включи становището на нашата комисия в доклада на Комисията по културата. Аз ще направя изменения, които ще бъдат допълнения към параграфите. Въпросът за нивото на стопанска дейност има статистически данни от Евростат. Всичко това е важно. Някои от спортните федерации се питам дали а, са наясно а, с а, данните. Те имат данни от времето на австрийското председателство, датират от 2004. Казва се, че допринася 3,7% от БВП и осигурява значителна заетост както и, и приходи в размер на 407 милиарда евро. Т.е. това е съществен сектор. Трябва да видим по какъв начин можем да му помогнем особено сега, във време на економически спад, когато в традиционните сектори не се справят толкова добре. Другият въпрос, който ясно се очертава от докладчика и който подкрепям, е, че огромното мнозинство от спортните прояви не носят печалба. Трябва да се подкрепи и масовия спорт. Ние искаме да разширим финансирането за метеорския спорт. От началото на дебата тази сутрин, когато говорихме за хазарта онлайн, да видим каква част от генерираните там ресурси отиват за аматьорския спорт, а не остават само в джобовете на операторите на хазартни игри и залагания. Ние искаме да има адекватна възвръщаемост за спортните федерации от организирането на спортни прояви. Трябва да подчертаем нуждата от гарантиране на почтеността в спорта, да се наложат наказателни санкции. Всяка държава членка има разпоредби, свързани с налагането на криминална дейност или пък уреждане на резултати от матчове. Потребителите участват в трансгранични дейности, когато се купуват билети за различни спортни прояви. Друг въпрос, който е свързан с изясняване на нещата, подкрепям точка 5 от становището на докладчика. Казва се, че настоява комисията да изясни правилата, свързани с държавните помощи в сферата на спорта. Трябва да се подчертая дали там са включени аматьорските е, спор, спортове а, или благотворителните организации, които не трябва да бъдат е, облагани по същия начин, както тези, които е, имат стопанска дейност. Така че аз ще допълня някои от частите на доклада. Доволна съм като цяло от подхода, който се следва от докладчика. Благодаря сега от името на Алде. Оли Шмет има думата. Всъщност, не знам какво би казал Рамон, но ще споделя някои размишления в резултат от прочитането на документа на комисията и вашия доклад. Много ми хареса тона ви това, че говорите за субсидиарността. Някои казват, че ако еврото води до разпад на Европа, спортът интегрира Европа, защото всеки ден хората гледат различни спортни изяви цяла Европа. Младите хора, които познават, знаят по-добре какво се случва в Испания, Италия или Гърция, в сравнение с това, което става в собствените им страни. в съобщението на комисията се говори за устойчиво финансиране на спорта. В тази парламентарна комисия, поне някой от нас, непрекъснато критикуваме най-безпощадно банките, а пък спортистите а, взимат къде-къде по-големи бонуси, отколкото работещите в банките можем да разгледаме ситуацията в различни футболни клубове в Европа и да видим каква задлъжнялост имат. Едното на това му викам аз задлъжнялост. Трябва да кажа, че аз съм пристрастен, защото аз съм изключително заинтересован от този въпрос, тъй като се занимавам с него от 50 години. Ако имаме добър екип и добри играчи в моята страна, те за две седмици ще бъдат изкупени от е, Германия, Англия, Италия, Испания. Трябва да имаме система, която да гарантира това, че голяма част от парите да отива, разбира се, в джобовете на високо професионалните спортисти, но една част, както казва колегата, трябва да отива за финансиране на спорта на най-низово ниво – откъдето всъщност и почва спорта. И това е основата за европейския дебат, защото иначе ние ще имаме една система защитавана от телевизионните и радиокомпании и ще имаме богати клубове, които ще бъдат все по-богати и по-богати и ще има все по-богати и по-богати играчи. Ще говоря с Рамон. Мисля, че трябва да имаме текстове за това, защото за бъдещето на спорта в Европа, според мен, имаме нужда от устойчиво финансиране. А в момента ситуацията далеч не е такава. Свен беше тук, но като че ли изчезна, а той трябваше да се изказва ако не изникне някъде по вълшебен начин, може би някъде наблизо, извън залата, защото компютъра му е още тук. Има ли още някой, който иска да се изкаже? Жан Пол? Моля. Както в Евровизия имам възможност да, да бъда вписан в протокола. В нашата група, когато разглеждахме този доклад, кой каза, че има нужда от това да спортува. Аз приех това. Това няма да промени омнибус. А, казах това а, като приятел, за да позволя Свен да се върне в залата. Благодаря. След като френските медии е, ме нарекоха зелен е, политик, признаха, че съм зелен, значи е, мога да говоря спокойно вече и свободно по всяка тема. И така, благодаря на докладчика. Е, господин Белц, който не прави риторични упражнения, а говори по същество за спорта. Говори за това, че спортът е, е изключително важен за гражданите, е, е, за това, че той е важен и по отношение на благотворителната и на доброволната дейност, но се спира и на економическото му значение. Много важен е въпроса за статистиката, за данните, за третия сектор. И в никакъв случай не бива да забравяме факта, че е, данните, с които разполагаме, са от лошо качество, те не са надежни. И, е, освен, че са и малко. И така, недостатъчно и е, недостатъчно надежни данни за третия сектор. Това е нещо, което не за първи път се казва в този парламент, но при всички положения аз много е, благодаря на докладчика за това, че той подчертава този факт. Благодаря за становището. И затова а, е, смятам, а, е, Бърхарт, че и в това отсъствие ще бъде добре прият и гласуването ще мине успешно. Астрид би желала да участва в тази дискусия. Благодаря, госпожо председател. А, аз винаги съм се придържала към а, факта, че и към разбирането, че спорта е важен, е, но е, може би трябваше да спазвам по-скоро принципите на е, Уинстън Чърчил, който е казвал никога спорт. Тогава ще да си спеста някои травми и нямаше да имам протеза в коляното. Какво става обаче в е, европейския спорт и изобщо в световния е, спорт? Погледнете колко печелят тия хора. Тези футболисти, е, участниците в отделните футболни клубове. А, сравнете го с а, заплатата на един министр или на един депутат, а, национален, европейски и така нататък. Наистина става дума за скандални възнаграждения. И не мога да разбера и хората, които тичат към стадионите и почват да крещят и да викат и а, да а, ги носят на ръце. Същите тези, които се обогатяват. Само не, едно. Ще продължа на немски. Очевидно, отдавна не сте били е, на стадион. Когато играят зле, тогава е, всички зрители е, викат е, остави ги тия мърляви, гадни милионери. Така че е, и почват да ги ругаят именно е, по този повод. Така че наистина нещата трябва да се диференцират. Много е важно във всеки случай и тези разсъждения да намерят място в е, текста на колегата Балц. Да, така е наистина. Не съм ходила отдавна на голям е, матч в голям стадион, но същевременно в е, моята община, в моя избирателен район има два е, сравнително малки футболни клуба, които направо ме разбиха, разсипаха ме. Но е, в неделя от време на време отивам да погледам е, как играят. При всички положения това, което се отпуска от общините, това, което се предоставя като финансиране от публичния сектор наистина е, е прекалено много. И е, също времено трябва да ви кажа, че на времето през 50-те години, когато бях е, съвсем млада и се опитвах да насърчавам спорта, ми се даваха около 400-500 хиляди франка и на всички ми изглеждаше много. Спорта е добъл за хората. Мисля, че има доста неща, които са включени в е, седма точка, където се говори за съответна защита на правата на интелектуална собственост и правата на медиите. Също засягате и политиката на конкуренция. Когато се пред, продават права за излъчване, този въпрос е разглеждан в миналото. Не зная дали ще имам възможност да предложа някакъв текст в този смисъл, но мисля, че може малко да се разшири текста. Следва да имаме предвид, че има някои разлики в законите за авторското право в различните държави членки, например в Германия, относно това какво може да се прави, какво може да се публикува. Освен това, местата са различни за различните страни. Би добро, било добре да се хармонизира. Желая успех. Също говори се и, за европейски адвокат, отговарящ за патентите. Докладчикът, заключителни думи. Благодаря, госпожо председател. Ще се спра, може би, само на това, което каза Астрид Люлин. Аз, за разлика от нея, с удоволствие ходя на матчове, посещавам стадионите. Хановер 96 е клубът, футболният клуб и футболният отбор в моя избирателен район и когато те играят, вече пък е задължително, стига да мога да отида на матча. Така че препоръчвам на Астрид Люлин да отиде и да види какво става на стадионите на голям матч. А, по изключение сме на различно мнение, скъпа Астрид, в този случай. А, що се отнася до мачовете и присъствието ни на стадионите? Да. Благодаря много на Оле Шмидт, на колегата Касим. А, и на вас, госпожо председател, за това, което казахте е, във връзка с точка 7, опитах се съвсем общо да формулирам проблема. Става дума за един много-много сложен комплекс от въпроси във връзка с е, е, правата на интелектуална собственост и медиите в това число. Така че много ще се радвам и ви насърчавам да подготвите предложения за изменения. Най-вероятно ще намерите мъничко време и за подготвянето на един такъв текст. И така казах ви, вече на 5 септември изтича срока за внасяне на предложенията за изменения. Е, кратък е срока, но все пак до края на седмицата имате все още време. Мисля, че докладчика вече каза за някои дати. На 22 гласуваме в комисията, на 25 октомври и през ноември ще се гласува в пленарна зала. Благодаря ви. Следващото заседание ще бъде в Страсбург в 7 часа вечерта в понеделник 12 септември. Благодаря ви. Закривам заседанието.